You're not impressed. Hmm? Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Госпожи и господа, поздравявам ви в началото на днешното заседание. Има ли някакви забележки и предложения по дневния ред? Очевидно няма. По втора точка ще направя няколко съобщения. Между времено вече обсъдихме нещата. През следващата година ще трябва да ограничим броя на заседанията. Не едно заседание в четвъртък, едно днес и така нататък. Ще трябва много стегнато и добре да си планираме работата, за да можем да се справим и с е, потребностите от превод. Така че в този смисъл се налага да прегледаме всичко това, което до сега сме правили и начина по който можем да организираме нещата по-добре за другата година. Става дума за всички заседания на комисията ще помислим за това как можем технически да решим проблема. Междувременно вече знаем какъв е резултата от изборите в Египет. Независимо от е, многократното преброяване на гласовете, Мусри все още има мнозинство. Мурси, извинете. Вените се опитват в момента да ограничат правомащията на президента. Ще видим дали ще се получи съгласие или ще има нови стълкновения. Президентът Мурси заяви, че той ще мисли за едно по-добро уреждане на въпросите, свързани с правата на християните. Да. Независимо от това, че той е кандидат на една по-радикална група, се надяваме, че нещата наистина ще вървят към по-добро, така че да няма изтъпление срещу други религиозни общности. Има ли коментари по този въпрос? Очевидно не. И така сега преминаваме към въпроса, свързан с Куба. Агресията срещу жените. Положението на жените в бяло. Колегата е, е, Камински би могъл да ни запознае с въпросите, поставени на комисията и отговора на комисията. Дами и господа, радвам се, че имам възможност да повдигна този въпрос. Аз всъщност имам предвид правата на човека в Куба и е, изпратих едно писменно становище до върховния представител Катерина Ащен относно а, съдбата на жените в бяло. Тези смели жени се борят за, за правата на своите а, мъже, синове, братя. В отговор на това те са били бити, и арестувани от правителството на Кастра. Така че мисля, че върховният представител трябва да се замисли много а, сериозно за нашата политика в Куба. Европейския съюз е практически най-добрия, най-големия търговски партньор на, на Куба, третия инвеститор в Куба и половината от туристите в Куба са, член, са граждани на Европейския съюз. За това не, не трябва да се очудваме, че един съюз на демократични страни подкрепя демократическите е, ценности. Е, едно от нашите приоритети са е, укрепване на демократическите системи, защита на човешките права, но, но продължаваме всъщност отношенията си с Куба, както е, обикновено. Много често затваряме очи и не искаме да видим какво става в Куба. Там цари страх, мизерия и репресия. Много е, от майките са, е, са умряли преди да видят синовете им освободени. Деца растат без бащи, жени живеят без съпрузите си. Трябва да да продължим един, е, един широкомащабен диалог с кубинските власти, който обаче да има, да бъде целенасочен. Къде са, резулт... Къде са резултатите от нашия диалог? Няма никакви резултати. Продължават арести на дисиденти. Повече от 1170 са те. Крайно време е, е да се замислиме за бъдещето на Куба. Спомнете си е, книгата на Кастро. Днес ние можем да му отговориме, че е, историята няма да е, да ви прости историята, ще ви заклейми и ще ви осъди като а, престъпник и убиец срещу собствения си народ. Аз мисля, че скоро ще дойде историческия ден, в който кубинците ще си възвърнат свободата и в който диктаторите ще бъдат съдени. И тогава и и, и тогава ще трябва да се да запитаме Кастро, как, къде беше той, къд, къде бяхте вие, когато ние бяхме хвърлени в, в, хвърлени в затворите, живеехме в а, а, мизерия? Къде бяхте е, вие, ще попитат жените в бяло, когато нашите синове и нашите е, съпрузи е, са бити и убивани в е, затвора? За това ние трябва да покажеме нашата солидарност с е, кубинския народ. Разбира се, кубинския народ е този, който трябва да реши какво ще бъде бъдещата му е, съдба. Но аз мога да кажа на, къс, на кастрийския режим следното. Е, тези, които отнемат свободата на другите, не заслужават самите те свобода. Аз си, си спомням, е, през 1987 година папа Йоан Павел II каза в моята страна, е, че е, ще, дойде, ще дойде ден, когато свободата и демокрацията ще, ще възцари и в тази страна. Надявам се, че същото ще стане и в Куба. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега Камински. Да видим какво ще ни каже сега представителят на службата за външни действия. Има една определена процедура, е, която предвижда срокове за е, отговор на запитване, отправено до службата за външни действия. В случаите, в които сроковете не са спазени, е, ние сме в правото си да поискаме от представител на службата да ни отговори е, тук на място, да отговаря на повече въпроси. И така, давам думата сега на представителя. Господин Висантин. You, um... Благодаря, господин председател. Бих искал само да се позова на отговора, който беше изпратен на господин депутата на 21 май. Това беше един конкретен отговор на е, специфичния въпрос, който той отправи към върховния представител. Е, днес той направи едно по-широко изказване, което аз нямам в писмен вид, така че ще дам е, думата на моя колега, който е отговаря за Карибския регион и който ще отговори на въпросите, които са беха зададени и днес допълнително от господин депутат. Благодаря, господин председател. Бих искал само да повторя още веднъж, че проблемите свързани с човешките права, политическите затворници и арестите и е, задържането, е, безпричинното задържане на е, лица в Куба се следи отблизо от върховния представител и тези проблеми са в центъра на вниманието на диалога между Европейския съюз и трети страни и по-специално Куба. От, 2000, от 2000-та година започнахме политически диалог с Куба. Този проблем многократно е бил повдиган а, в подробности. А, разговаряли сме с а, кубийските власти на равнище мисията на Европейския съюз в а, Хавана и с представители на а, властта. Нашата мисия в Хавана следи отблизо всички събития в страната и е в тесни връзки и поддържа отношения с различните групи е, и правозащитници, включително и жените в бяло. В въпрос, свързан с политическите затворници, е, е, от голямо значение за нас. Ние многократно сме на, на, на, настоявали те да бъдат освободени и нашия, е, благодарение на нашия натиск е, сме успяли до известна степен да постигнем освобождаването на част от тях. Искам в заключение да кажа, че човешките права са в основата на нашите отнош... в центъра на нашето внимание и е, в диалога с трети страни, включително и Куба. Благодаря. Госпожа Гомес има думата. Госпожо председател. Аз да е... Госпожо председател. господин, господин председател. Можете ли да ни кажете по-подробно как, какви контакти поддържа нашата мисия в Куба с активистите и с представители на движението Жените в бяло? Струва ми се, че е, ние бяхме унези, които а, а, изказахме ви високо, изразихме ясно и високо какво е нашето отношение, особено когато Европейския парламент а, удостои с наградата Сахаров жените в, в бяло. Така че моят въпрос е следния. Не, ста, не става дума делегацията да има само, нашата мисия да има а, е, само а, е, връзки с а, е, властите и да упражнява на тях натиски и да задава въпроси. моя въпрос е следния. Как бихме могли да помогнем? на жените в бяло. Неодавна в Коп Копенхаген. Разговарях с един американски правозащитник, който а, а, много а, а, горещо защитава човешките права на а, кубинските опоненти на Кастро. Нека не, нека не забравяме, че санкциите като че ли не са не се не са, достат, не, са, не са достатъчно е, резултатни. Но нещата се променят е, и е, а, така менталитета се променя, духа на времето се променя и нека не забравяме, че един ден ще е, умре Фидел Касо и нещата ще се променят и там, но можете ли да ни кажете нещо по-подробно? Господин Салафранка, благодаря ви. Ще напомня, че Куба е единствената страна в Латинска Америка, която не е свързана с Европейския съюз с някакъв вид спогодба, било за асоцииране или за търговски отношения. Въпросът на господин Камински е въпрос, който особено много ни тревожи нас тук в Европейския парламент, когато става дума за нарушение на основни права, на правата на човека, Европейският съюз трябва съвсем ясно да израви своето мнение и не може да се задоволява с някакви бюрократични и така формални е, изказвания. Ние тук в Европейския парламент е, сме дали наградата Сахаров на трима дисиденти от Куба – но и е, дамите, жените в бяло и е, един от другите лауреати на наградата Сахаров не можеха дори да стигнат е, до тук, за да си получат наградата. Бил съм в Латинска Америка, бил съм <clears throat> и в Куба. Винаги съм се опитвал да поддържаме някакъв диалог с Куба но този диалог би трябвало да се води критично. А това означава да настояваме за спазване на правата на човека и когато отсъждаме и даваме награда на е, представители на Куба, тези представители би трябвало да имат правото да напуснат страната си, за да получат най-малкото наградата, която ние сме определили за тях. Е, принципите въжат не само за една или само за някои страни, а за всички страни в света. Ние се интересуваме и за а, е, правата на човека, на всички от тези, които са, лежат по затворите в а, е, САЩ или в американски затвори но когато взимаме решения за във връзка с нашите награди Сахаров, тогава естествено би трябвало да настояваме и пред съответните органи на държавата да пуснат представителите, които са лауреати на тази награда. В това отношение, е, може би, ще можем да променим е, позицията в е, диалог, естествено, и с съвета, не само с службата за външни действия. Но при всички положения трябва да настояваме жените в бяло да имат право на свободно движение, така че да могат да дадат поне до тук, до Европейския парламент, за да получат наградата си. Дали става дума за <clears throat> китайски модел, към който се стреми Куба, или за някакъв друг модел? Това все още не е съвсем ясно. Е, при всички положения ние се надяваме нещата да се подобрят в бъдеще, но тези хора, които са ограничени в основните си права и в правото си на свободно движение, е, не са направили нищо друго, освен че е, искат свобода и демокрация. Председателят. Да, ние естествено трябва да се опитаме е, да предприемем съответните стъпки и тук, и в Куба, така че наградените да могат да получат наградата си едно посещение на е, председателя не е подходящо. Ние винаги сме го отказвали, е, защото дори и там е, не се допуска варианта да се даде наградата на лауреатите на Сахаров. Би трябвало, може би, да се свържа и с кабинета на председателя, за да видим кои са лауреатите на наградата Сахаров, които до този момент не са имали възможност да дойдат, за да получат сами наградата си. Може би ще можем да направим някакви заключения в това отношение и по отношение на Куба. Ето, чета тук това, което е написано в отговора на леди Ештън. В случай на политически затворници е, е една от централните теми е, в диалога, политическия диалог Европейски съюз Куба е именно спазването на правата на човека, на двустранно равнище, срещи с е, кубинските органи и така нататък. Благодаря, господин председател. На въпроса за контактите с а, мирните опоненти на кубинските власти, на кубинския режим, мога да кажа, че нашата делегация поддържа един ползотворен и активен диалог и редовни срещи ние получаваме а, чрез нашата делегация посланища, послания, становища а, на а, правозащитниците си. Нашите представители там разговарят а, редовно с а, представители на опозицията. А, също времено нашата делегация участва и в работните групи за защита на човешките права, кани в тях представители на опозицията, за да могат те да обсъждат проблемите, които са от злободневни. Вземат се и специфични, свършват се и специфични действия. Някои работи с гражданското общество, с на различните движения на равнище Европейски съюз като цяло, на равнище държави членки. Има най- различни начини и ние просто избираме най- подходящите за постигане на резултати. Понякога работиме персонално с отделни лица. Беше зададен въпрос има ли споразумение с Куба. Не. Това е, Куба е една от малкото страни, с които нямаме споразумение. Извинете. Currently relations with Cuba are Отношенията с е, Куба се основават на така наречената обща позиция, съвместна позиция. В момента се обсъжда възможността, евентуално в близко време и когато, е под, когато това се окаже подходящо, съвместното становище да бъде заместено с споразумение. но има доста разнопосочни мнения и становища от страна на държавите членки. Не мога да кажа, че половината са за, половината са против, но има различни мнения. Всички смятат, че трябва да насърчаваме демокрацията и човешките права в Куба. Е, и мисля, че за момента всъщност използваме е, точно съвместната позиция за постигане на най-добри резултати, но и това мнение не се споделя от всички. Е, някои смятат, че двустранни споразумения с е, подходящото съдържание би свършило, биха свършили повече е, работа и биха били по-добра платформа за а, действия за постигане на тези резултати. Що се отнася до отношенията с парламента, преди няколко дни ние участвахме в срещата на, с делегациите от Централна Америка, където бе обсъдена възможността за по-нататъчно и по- задълбочено отношение с Кубинския парламент. Кубинският посланник каза, че ще предаде това желание и това послание в Хавана. И а, също така се обсъди Е, проблема свързан с е, онези лауреати на наградата Сахаров, които не можаха да дойдат лично да си получат е, наградата. Считаме, че положението днес е доста по-различно от това, което беше, макар и да, да не можем да кажем, че е постигнат огромен резултат. Може би няма кой знае каква промяна, но все пак е, е немалка бройка е, политически затворници са е, били освободени по една или друга причина и под, една, под една или друга а, форма. Така че нещата се, все пак се промениха. А, наистина, а, но не можем да бъдем доволни, докато няма пълно и цялостно зачитане на човешките права. Благодаря. Господин председател, аз наистина съм удовлетворен от отговора, който получих от представителите на службата за външна дейност. Но, но скъпи приятели, нека не забравяме, че няма парламент в Куба. Има един орган, който е назначен от комунистическите власти. Така че ако ние искаме към нас да се обръщат с уважение и да бъдем на висотата на, своето, на своята роля като избранници на е, европейските граждани. Ние не можем да кажем, че, че ще имаме е, връзки и диалог с е, едно, един орган, който е назначен. Така че. А, така че какво, какво, какво означава да работиме с, с, с нашите, е, с е, кубинските парламентаристи. Ние не можем да работим с един парламент, който на практика не е парламент. Аз е, бих искал да кажа следното. Аз наистина съм много загрижен от проблемите в Куба и не, не, аз не смятам обаче, че ние, се, ние разглеждаме проблема по подходящ начин. Защото а, не, нека, нека, не, нека не забравяме, че политически затворници в Куба има всякакви, независимо от убежденията. Те има комунисти, има хора с либерални убеждения, има хора, които са само християни и така нататък. Затова искам да ви кажа, че да се бориме за Куба означава да се бориме за една истинска демокрация. Аз самия им съм имал многократни контакти с кубински е, дисиденти. И това, това, което винаги ме очудва е, е, и, и впечатлява е, че тези хора е, вярват на Европейския съюз. Те знаят е, и те. Е, е, настояват на това, че Европейския е, съюз е техен приятел много повече отколкото Съединените щати. Те ни вярват. Те вярват на нашата общност. Те вярват е, в това, че Европейския съюз ще помогне на кубинския народ е, да се освободи. Те е, зачитат нашите ценности. А, преди да приключим с тази точка, господин Сава Френко, още веднъж. Благодаря, господин председател. В началото ще казах, че съм убеден, че е необходимо да имаме е, партньор в, е, за разговори в страната. Било от страна на гражданското общество, било от страна на правителството. Е, естествено, че по същия начин стоят нещата и когато говорим за връчването на наградата Сахаров, ние сме една демократична институция, която се застъпва за спазване на правата на човека и трябва да настояваме и да действаме така, че е, да бъдем възприемани като една легитимна организация. Естествено, че трябва да се чува нашият глас. Трябва да настояваме за реформа. в рамките на Европейския съюз, така че да се чува нашия глас. Може би би трябвало да има един е, специален пълномощник е, по правата на човека. Това струва ми се е най-малкото първата стъпка. Добре. Първо трябва да установим кои са лауреатите на наградата Сахаров, които до този момент не са имали възможност да получат наградата си лично. А след това вече ще трябва да помислим как точно ще уредим въпроса, който е, повдига колегата Салафренка, дали ще, ще го направим в рамките на някаква спогодба. Е, това е друг въпрос. Естествено, това ще се реши заедно с съвета, но ако става дума за спогодба, ние така и така ще трябва да я одобрим. При всички положения е, има някаква формална процедура. Сега въпросът е как точно ще се вземе решението, в рамките на каква процедура, в каква форма ще бъде облечено. Трябва да мислим за това. И при всички положения трябва да проведем един е, принципен разговор, бих казал. Не дебат, но разговор е, и с е, другите политически е, групи, за да е, решим какви ще са правомощията на парламента в този случай и как точно трябва да действаме. Преминаваме към следващата точка, именно обмен на мнение с е, Александър Граф Ламстав, който е член на Европейския парламент и председател на екипа за наблюдение на изборите от страна на Европейския съюз е, за наблюдение и на ситуацията в Либия. Има един е, проект е, за подкрепа, за подпомагане на изборите. Е, Алшарор беше тук преди известно време. Говорихме отново по тази тема с него. Но сега, може би, колегата Ламсторов ще ни информира за това как стоят нещата и защо в крайна сметка се наложи отлагане на изборите по, казва се, логистични причини. Ще премина на английски, защото цялата документация е на английски. За да се знае докъде са стигнали нещата, Важно е да се намере, че е, границата в е, Триполи е падна на 24 август 2011 година и е, съответно бяха съобщени, че ще има избори на 7 юли 2012 година. Значи, че преди по-малко от една година падна режима и трябва да се проведат първите парламентарни избори. Периодът е изключително кратък и аз смятам, че когато човек погледне какво е положението в Либия днес, трябва да признае, че въпреки всички трудности, стойности е, като цяло е, развитието е положително, поне по отношение на избирателния процес е, като цяло няма партньори, е, които е, да са склонни е, да дискредитират избирателния процес или които да не желаят той да бъде мирен и успешен. Като цяло всички са заинтересовани от това изборите да бъдат успешни. Господин председател, вие самия казахте, че съвсем наскоро, че всъщност беше приближен изборния ден, трябваше да бъде на 19 юли, но поради технически и логистични причини не беше възможно да се Спасите тази е, дата. Е, сега, е, за какви избори точно става въпрос? Е, изборът е за замяна на Временния национален съвет с парламентарно тяло, което да е избрано при всеобщо гласуване, така наречения национален съвет. Всъщност това, е, това са парламентарни избори. Този национален съвет в последствие ще назначи конституционален съвет, в който има 16 мъже и 60 мъже и жени, е, които ще изготвя е, е, проекто Конституция за страната, която ще бъде реално работеща Конституцията. Така че при тези обстоятелствата са много трудни, но както казах, всички проявяват интерес за това изборите да бъдат мирни. Сега, какво е направено за подготовка на изборите? Регистрацията на избирадорите е успешен успех. 3,5 вече са регистрирани е, от 9 милиона избиратели. Е, това е много положително развитие и избирателната кампания е, започна на 18 юни. Все още не сме набрали инерция, защото всички, които са работили с политическа партия, знаят колко е трудно да се води избирателна кампания, докато сега политическите партии започват да работят след падането на режима и много беженци са се завърнали в Либия Сърбия, все още няма достатъчно добра организация, защото някои от тях са работили в условия на диктатура. Тоест, те трябва да създадат е, така основна партийна структура, е, те нямат е, избрани органи и така нататък. Тоест, те трябва да развиват избирателна стратегия и платформа. Тоест, поради всички тези причини няма, не е очудващо, че все още кампанията не е набрала достатъчно инерция. Надявам се това да стане непосредствено преди изборите. Партиите, е, с които съм разговарял, е, е, те са доста 142 партии има общо. 142 партии всъщност е доста добра цифра, но някои от партиите се разглеждат като по-обещаващи предвид изборите. Забележително е, че техните платформи са сравнително сходни, поне доколкото съм ги съпоставил до сега. И е, е, е, решенията на избирателите ще се ръководят от въпроси, е, които не са е, свързани с политическа философия, а по-скоро във връзка с разделението изток-запад на страната. Например, Бенгази понякога се пренебрегва в усещането на избирателите по време на Кадафи и на неговия режим. Тоест разделението изток-запад, как са се представили съответните лидери на партиите по време на революцията, доколко може да се вярва на техния революционен актив, доколко може да им се има доверие като лидери и така нататък. Е, всъщност тези въпроси ще бъдат много важни е, от е, политическа философия, от европейски стил, които понякога се свързват с политически семейства, които са известни в Европа. Е, като цяло, общата, общата сигурност на страната е, все още има много затруднения. Е, централното правителство няма контрол върху цели цялости от територия, върху целостта на либийската територия. Все още има пара военни образования, които контролират техни райони. Е, е, е, там има, всъщност има някаква сигурност, но все още няма държавни структури. Така че като цяло положенията не са изцяло е, отрицателни, но е, в дългосрочен план, не от гледна точка на изборите, а от политическа гледна точка, от ключово значение за националните власти ще бъде да си осигурят монопол върху властта. Държавата ще се опита да постигне това, създавайки така наречения Върховен комитет за сигурност. Е, той е доста така енигматичен, Предполага се, че има е, е, от 100 до, е, до 1000 члена, е, като е, 6000 ще е, бъдат с списци, а 500 ще работят. Така че е много трудно да се знае е, точно колко ще изпълняват реално задълженията си. Националната полиция е на лице, продължава да съществува, е, но е доста слаба в сравнение с тежко въоръжените милиции.

е, едно от основните предизвикателства на страната е, ще бъде как да се справи с е, бившите активни борци и техните стълкновения помежду си и дали е, и економическата перспектива за страната е важна, защото става въпрос за доходите от петрола, защото режима на Кадафи замени значителни части от населението. Хората като цяло работеха на 2-3 места и това всъщност са, са пари от държавата. И сега това е основното предизвикателство към новото правителство, защото това е основният източник на доходи. 40% е, от населението е под 18 години. И е, естествено, е, е, ние трябва да имаме предвид, че основната, че трябва да, от гледна точка на економиката е важно да създават работни места, но също така и човешкото достоинство. Има ли източници на нарушения и още на самощения по време на изборния процес? Повечето от хората, с които се срещнах, не очакват дестабилизация на национално ниво, но все пак има още джобове за известно безпокойство. Някои от тях е, е едно малко, но доста, е, така, което доста, говори, доста силно говори мнозинство, така наречени федералисти на изток. А, те е, протестираха, е, но дори и в е, Бенгази е, те нямат много членове, така че те са много малко на брой. Ние имахме възможност да срещне, да видим и така един избух на е, демонстрация на салафисти, които основно се изявяват в източната част на страната, е, също така и в Бенгази. Но в Бенгази е, има много по-активна сигурност реалност. И предвид тези фактори, федерализъм и салафизъм е, е, е, едва ли ще предизвикат като цяло разстройство на избирателния процес. Но това са само предварителни оценки. Изборната кампания набира своя собствена динамика. От 65-та година до сега не е имало избори. И в заключение искам да кажа още две неща. Това е население, което иска парламентарните избори да са успешни. До сега на два пъти са проведени успешни местни избори в Бенгази и в Мисхарта. Но като цяло е, много хора изобщо не са запознати с демокрацията. Когато се говори за партии, парламентарни групи, изобщо с такива понятия на демокрацията, за тях това е нещо ново. Е, това е началото на процеса е, и е, изборите ще бъдат по-скоро начало, отколкото края на изборите. И нещо от кухнята, е, както виждате в дневния ред, аз съм начало на екип, който прави оценка, а не екип от наблюдатели. Е, по е, причини за сигурност ние решихме, че не можем да изпратим наблюдатели навсякъде, особено в южната част на страната. Е, по-скоро ние правим една оценка, е, оценка оценители от Европейския парламент. Ние това е нещо необичайно. В цялата страна изпратихме оценители, докато в Триполи е, е, всичко беше по-различно, е, много по-различно, защото обикновено оценителите са по-малко, отколкото са наблюдателите, но ние решихме все пак да направим Европейския съюз да присъства, да я видим и да се срещне с либийски партньори, за да се запознае с преходния период. Това са моите встъпителни думи, същински встъпителни думи, господин председател. Ще се радвам да отговоря на въпроси. Благодаря. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря на Александър Ламсдорф е, за е, е, това, което каза. Аз това до някъде съвпада с моите собствени наблюдения на положението. Не говоря просто за изборите, а за по-широка картина и искам само да кажа първо, че точно така е. е, хората разбират, че тези избори са много важни, в смисъл, че ще дадат възможност за създаване на е, е, един изборен орган и ще създаде комитет, който ще направи проекто Конституция. Но също така и правителството да се почувства силно, защото ще бъде легитимирано от избори. Така че аз съм съгласен, че нито един от тези, с които разговарях, няма намерение да бойкотира изборите. Всички разбират, че това е от ключово значение за бъдещето на Либия. Е, искам да кажа, че аз се срещнах с една малка група, е, за която спомена Александър, е, които категорично се обявяват за федералисти Господин Ахмед Алзануси е основна фигура. Ние се срещнахме с него за наградата е, Сахаров. Е, той просто е фигура, той е доста възрастен. Е, ние се срещнахме с хора в Бенгази Ясно е, че е, това е част от намеренията на тези хора, но при, разходи, но при разговорите ми с хора в Бенгази, някои, които категорично твърдят, е, че трябва на Бенгази е, да се даде така доверие, че там е имало изборни органи по времето на Кадафи, но дали всички те смятат, че групата на Витал Заноси все пак е, е маргинална и не отразява мнението на е, мнозинството в Бенгази. Е, те дадоха нещо като извинение, че а, те са. А, а, това са ислямист, политически приятели в Либия, за които и Александър каза, е, че това всъщност са салафисти, е, е, мюсулманските братя, които черпят пример от Египет, но това не е нещо, което би могло да се разглежда като някакво насрещно движение. Е, дори е, хората в е, Бенгази не ги подкрепят. Така че това въпрос за разделение на изток-запад не съществува. Сега, искам да спомена нещо и за положението, и за сигурността като цяло в страната. Както каза Александър, като цяло положението е добро, защото, както вече се каза, централното правителство няма контрол върху цялата територия, но всъщност никой няма контрол върху цялата територия, защото значителна част от територията е пустиня. Но все пак в основните центрове положението е спокойно, но има действително джобове, които се ръководят от тези милици, които, иска, които са се борили срещу стария режим, докато сега се борят помежду си с оръжие оръжие. Ние не сме чули за никакви бунтове и възстания, както имаше в Ирак или в Афганистан или в Централен Иран. Е, просто имаше насилие, но те са локализирани Говорим с приятел, който каза, е, че при битките между Зинтан е, и едно друго племе, стотина души са загинали, но това е, са племенни връжди, които всъщност са наследство от миналото, защото режима на Кадафи разделяше за да владее. И така, водим, стигаме до заключението, че голяма област, където Европейски съюз може да доведе до някаква разлика за бъдеще, е да подкрепя усилията за национално помирение, за да се преодолеят тези връжди и съперничества между племена или изобщо. Е, направи ми силно впечатление, защото аз се срещнах с най-трагичната страна на този конфликт. Конфликта между хората от Мизерата и Таруага. Това е град, е, който всъщност беше принуден да бомбандира Мизерата. Има стара история на конфликт, докато сега хората е, са разпръснати в бежански лагери. И аз се срещнах с такива бежанци извън Триполи. Тъжно е, защото това са жертви на война. В мисерата хората също разглеждат себе си като жертви на войната. И освен това е имало и организирани изнасилвания и на мъже и на жени. И това е област, където трябва да се положат усилия, за да се води диалог, но това трябва да се базира и на справедливост. И мисля, че Либия ще е, има нужда от помощ при изграждането на демократични институции, при реформирането и на, правосъдната система. Вероятно, искам накрая да кажа, че аз съм с усещането, е, че сега, за щастие, е, ние имаме посланник там, е, който се установява и все пак е, трябва да има по-активна координация. Е, първо, трябва да има е, посланника, да има екип на място, все още няма. А освен това и тук, в Брюксел, да се мобилизира и външната служба и комисията. Ние трябва да мобилизираме комисията и тази координация трябва да се разпростави до координация с държавите членки. Току-що е, разпратих доклад е, за е, това, което, са, което аз лично установих при последното си посещение и като цяло казах следното. Според мене, външната служба е, всъщност осъществява координация между държавите членки. Времената са опасни, защото държавите членки се връщат към начина, по който са си работили едно време. Е, Примерно Франция продава на ядрени централи на Кадафи, Берлускони изпитва ужас от емиграция. Всъщност търсят се рамкови споразумения. Аз там чух, че всъщност либийските власти са са казали, всъщност вие говорите за сигурност на границите, Европейския съюз ни обещава да ни помогне, като изключим гражданското общество и комуникацията. Е, не може ли е, вместо е, европейците да, вместо да получаваме 3-4 предложения от държавите членки, трябва да имаме само едно предложение? И аз мисля, Трябва да помолим Лейди Аштън да не се притеснява, да не се стеснява, е, да координира държавите членки. Благодаря ви. Eh, благодаря, господин председател. Аз също поздравявам колегата Вамстаров. Е, не само че му благодаря за информацията за Либия, но бих искал да посоча, че неговите пътувания във връзка с оценителската мисия са много-много важни за нас. Още повече, че ние тук посрещнахме представители на страната, с които имахме възможност да разговаряме, а сега вече чуваме и неговите коментари и забележки за сигурността в страната. Естествено, че има слабости, има недостатъци. Ясно е, че ще става дума за избори при е, провеждани в условията на слаби институции. С е, всичко, което проистича от е, това. Обединените нации, господин Ламсторф, е, играят ли някаква роля е, във връзка с изборите в Либия? Ще мобилизират ли определени ресурси? Е, как са представени ислямски организации, Арабската лига, Африканският съюз? И освен това, каква е ролята на медиите в предизборната ситуация? И още един въпрос. Как са уредени финансите на партиите, заобщо финансирането на партиите? Знаем, че 142 партии ще участват в тези избори, но как точно е уредено финансирането? Благодаря ви, господин председател. Аз съм съгласен, че всъщност а, ние чухме нещо забележително от министър-председателя, обаче все пак аз дългосрочно наблюдавам как бяха отвлечени а, делегати на ICC. На, на, на, на, Международния съд в Хага. Така че ние виждаме и победата на Мосри, а също така и съда на Сайфал Кадафи. Има и доста въпроси, които с години възникват, е, трябва да се уредят въпроси между градове, кланове, а също така и отделни племена. Е, и огромния въпрос на юг, е, от Катар, влиянието от страните от Персийския залив. Виждаме, че оръжие попадат в ръцете на туареги, на ислямистите, по границите с Мали, в Сахел. Това са въпроси на сигурността. И е, това засяга е, всъщност и страни като Алжир. Аз съм дълбоко обезпокоен от силата на салафистите. А, е, те се вдъхновяват от това, което се случи в Египет, но също така и берберите. Ние трябва да имаме предвид, че има борби е, по време на конфликта, обаче те са притиснати, е, защото са много разделени помежду си. И лично аз мятам, че е, федерализма ще отрази е, историческото разделение в тази страна, което е дълбоко и, но това е, е разделение от външния свят, но това е и техен е, вътрешен въпрос. Имам въпрос. Е, а, има ли някаква роля за кралското семейство в а, изгнание? Аз се срещнах с тях в Лондон. Той иска да помогне на своята страна а, и а, всъщност кралското семейство иска да играе полуофициална роля, както в други страни, като в Афганистан. И накрая, а, като цяло паднаха цените на Петра контрола и това ще се отрази на економиката. Какво е положението на економиката, е, както вече казах, е, защото освен това те още не са и е, възстановили производството на петрол. Може би и за това ще им трябва международно финансиране. Благодаря, господин председател. Само един кратък въпрос към господин Андорф. В по-новите демокрации фундации от Западна Европа или Америка или екипи на тинг-танкове е, играят значителна роля. В е, Египет, е, например, в, се прави всичко възможно да, да се е, попречи на подобни фундации или тинтанкове да действат. Така че въпросът ми е, е, каква би, какво би било мястото на подобни фундации или тинтанкове в Либия и какво, какво биха, биха ли могли те да допринесат нещо за избират, за, за резултатите от изборите. И аз имам въпрос във връзка с финансиране на предизборната кампания. Александър, знаем, че Катар финансира, да кажем, рекламните материали, някои билдбордове в Египет във връзка с изборите. Може би в Либия също има подобни действия. Катар всъщност е активен и по отношение на сирийската опозиция и това знаем. Благодаря. Благодаря за въпросите. Благодаря и за големия интерес. Нека първо да кажа или по-скоро да отговоря на въпроса, свързан с мисиите и неправителствените организации. А, центъра Картер ще изпрати мисия и ще има и имат едно много така широко присъствие от Националния демократически институт от септември миналата година. И тези фундации, тези центрове работят предимно с национални правозащитни организации. Сега те, те, те работят предимно с наблюдателите, местните наблюдатели. Аз се надявам и Арабската лига да прояви активност в близко време. И разбира се, ние както обикновено ще си сътрудничим с тези мисии, ще споделяме с тях опит, за да можем да имаме една по-ясна картина за нещата. И затова е хубаво да имаме и мнение на различните мисии. Разбира се, те, трябва, те ще бъдат доста ограничени. Разбира се, не може 50 души да, да заминат за, за страната и да, и да бъдем да присъстване навсякъде, да имаме представители навсякъде, но в събота, както вече казах, все до, това беше положението до събота, ние сме просто правиме една предварителна оценка на обстановката, на конъюнктурата на предизборната а, а, кампания. Нещата много ще се развиват от тук нататък. Разбира се, трябва много внимателно да се изказваме и да гледаме с така, с предпазливост какво става. Колкото до въпроса ви за кралското семейство, а, аз не, не знам да се обсъждало а, проблема свързан с а, кралското семейство, поне не е официално сега. Разбира се, сигурно има хора, които смятат, че те биха могли да играят някаква роля, Колкото до цената на нефта, прав сте, в момента един барил е, струва 90 е, долара. Но аз не смятам, че в най-скоро време ще има нужда от пари там, но това, от което имат е, нужда партиите, органите, това е, помощ за структуриране, е, да им се помогне, за да могат наистина да разберат е, е, на какво трябва да почиват демократическите основи на страната. От, а, има, разбира се, и слухове, че е, някои финансират е, някои групировки в страната. Сега е, ние не можахме да, установиме това лично, но при всички случаи ще ще, ще видим и ще следим нещата отблизо. Интересно е, че всички политически партии ще подлежат на одит след изборите и ще трябва да представят своите сметки. Ще видим доколко този инструмент ще бъде ефективен и надежен, но а, и що, а, а за шарията в Конституцията, да. Нека да кажа едно нещо. Либийското а, общество е традиционно общество, то не е крайно общество. Хората а, ценят а, традиционните ценности. Така че никой е, от тези, с които разговарях, не, бе, не се противопоставя на това Конституцията да е е, на основата на шарията, но всичко зависи от тълкуването. Така че тълкуването, е, тълкуването на, на шарията е всъщност част от цялата избирателна кампания. Колкото до сигурността, е, в, на юг има най-много проблеми. А, разбира се, и а, предизборната кампания създава някои специфични проблеми, но като цяло това са политически проблеми, въобще как ще се подходи към представителите на групировки на Алкайда и така нататък. Сега, а, Чарлз спомена и това, че някои слоеви на обществото или етнически групи се страхуват от това, че няма да участват в органите на, на, на властта. Да. Знаят, има изборите, изборите ще бъдат по две системи. Ще има партийни листи и индивидуални независими кандидати. и хората ще избират. И аз надявам се, не знам дали ще стане, но предвид е, сложната избирателна система, е, макар че има, има окрази, в които има и пропорционални и мажоритарни, а други само мажоритарни и само пропорционални, но при всички случаи е, ще има на практика по мажоритарна, по пропорционалната система ще има е, някои партии, които е, автоматично ще получат е, а, места в а, парламента, така че това до известна степен ще а, е, реши проблемите. Трябва да има една цялостна стратегия и за финансирането. Знаете какво обясни министър-председателя на, на Катар за финансирането и така нататък. Александър. Още. Да. Искам да кажа също на колегите, че статута беше прият и всъщност довършен, бе довършен мин, миналата седмица, в момента в който аз бях в, в Либия. И а, мисля, че постигнахме нашата цел, т.е. пропорционално представ... представени в а, а, директорския съвет, т.е. ще имаме 9 представители е, и това няма да бъде само институционно представителство, но ще имаме и политическо представителство, така че това е много важно от политическа гледна точка. Така че, господин председател, аз ви приканвам да започнете процеса на посочване на лицата. Благодаря ви. Аз ще разговарям с тези, които подпомагат избирателния процес. Предложението е да имаме 9 члена, но трябва председателския съвет да ги разпредели. Трябва да разпредели тези 9 места между политическите групи и да ням... Мисля, че точно това е най-подходящия начин, по който трябва да действаме. Съгласни ли сте като цяло с това? Госпожа Гомес. Да, съм съгласна с предложението. Е, само искам да кажа, както каза и Александър, е, подчертавам ролята на NDA е, от септември за подкрепа на политическите партии, гражданското общество и това е демонстрация на това какво Endowment for Democracy, ангажимент за демокрация, може да направи. Защо са те там? Защото имат гъвкава система, която бързо бързо може да отиде на място и е, причината поради която ние не сме там е защото ние нямаме такава е, гъвкава система. Uh, thank you, Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, девет места като цяло, доколкото разбирам, две места е, ще бъдат екс-официо дадени на председателите е, на е, Доха и Девил и Деве. На, така ли, всъщност как ще стане с останалите седем места? Аз не знам дали моята група ще получи нещо, а може би зелените ще получат две места, така че че е, не знам как точно ще работи системата, но все пак аз е, настоявам, ако все пак е, има 9 или 7, искам 2 да ни бъдат давни на нас. Чарлз, това трябва и две жени да има. Така че моето предложение беше изменено. 9 места, ако има някои, които са назначени е, служебно направо, всичките девет ще бъдат разпределени в системата. Всички, а всъщност, е, да, няма да има екс-официално назначени лица. А да, да. Ако, ако някои са назначени екс-официо, тогава те ще са от политическите групи. Е, е, тогава ще има и трябва, трябва и за малките групи да има места. Да, нека така да постъпим. Next meeting we... Така, следващото заседание ще бъде утре, още утре. Аз ви казах в началото, има е, кратък доклад от съвета. Не можем да го обсъдим днес. Датския външен министр ще дойде утре в 12 часа. За около един час ще ни запознае с резултатите. Пред всичко най-хубаво. Аз имах чудесен ден днес. Днес станах дядо, така че аз съм много щастлив днес.